ще бъде гласуван през месец февруари. Ще пристъпим към следващата точка от дневния ред сега. Е, декларация на заместник е, председателя на комисията и върховен представител на Съюза по е, външна политика и сигурност относно свободата на изразяване на мнение в Турция, на скорошните арести на журналисти и ръководители на средства за масово осведомяване, масовите преследвания на турския печат тази връзка моля господин Делаведова да се изкаже от името на съвета. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, аз думата от името на госпожа Върховната представителка на вашата работа и политиката на сигурност. Знаем за събитията, които всъщност всички следим отдавна и с интерес. Комисар Хан, госпожа Могерини излязоха в събота с декларация, където недвусмислено осъждат случилото се и заявяват, че това е в разрез с един от принципите на демокрацията и изискват да се спазва освен това презумпцията за невиновност и изискват независимо и прозрачно разследване на тези случаи, освен случаите и престъпленията, които трябва да бъдат наказвани, да не забравяме, че има и принцип за пропорционалност, за съразмерност. Изводите, с които излезе съвета от вчера, са вече готови и вървят в посока на напомняне на Турция на задълженията, които тя е поела като държава членка. Случилото се в миналата неделя е ясна стъпка назад по пътя на зачитането на човешките права. Много от вас, начало с председателя Шулц, също изразиха безпокойството си с оглед на събитията. Затова днешният дебат ще бъде още една подкрепа на посланието, като изпратихме вчера до турското правителство. Ясно е, че турското правителство и турската държава трябва да се стремят към върховенство на закона, свобода на словото и зачитане на човешките права, включително правото на свободно изповядване на вяра, демокрация и свободно сдружаване. Няма демокрация без зачитането на всички тези права. В доклада си от 2004 година за напредъка на Турция Европейската комисия поздрави тази държава членка за постигнатото, що се отнася до демократизацията, борбата срещу потъпкванията на човешките права, независимото действие на Върховния конституционен съд, както и политическа политическата воля да се разреши кurdския проблем. Също времено се подчертаваха и някои факти, които могат да представляват е, заплаха за независимостта на съдебната система и свободата на словото. Проблемите с, свободата на преста и свободата на словото в е, Турция не са от вчера. Спомняме си репресивните мерки срещу социални мрежи и журналисти сред, е, след протестите в Истанбулския парк. В резултат на това Европейският съюз, европейските институции излязоха с декларация, в която потвърждават вярата си в това, че Турция ще се окаже на висотата на статута си на държава кандидатка и също така подчертаха важността на двигателя на всички тези процеси, а именно хората в Турция, след неодавнашното посещение на комисар Сталианидис, комисар Хан и заместник председател на комисията Мугерини, стана ясно, че опазването на човешките права е един от най-важните елементи, на които се основават връзките между Турция и Европейският съюз. На това съвместно посещение бе изразена волята, че преговорите за присъединяването на Турция ще продължат своя ход и съответно необходимите за това реформи. Комисар Хан, комисар Стилянидис и заместник председателят Мугерини посочиха недвусмислено, че турската страна трябва да даде, да даде ясни доказателства за намерението си да следва начертания път. Турското правителство е партньор, равнопоставен партньор, който трябва да чуе и да се отзове на съветите за гарантиране на независимостта на съдебната система, както и свободата на мисълта, на словото и на пресата. Напредъкът в преговорите за присъединяването на Търция ще зависи на първо място от справовата държава и човешките права. Европейският съюз е готов да подкрепя работата на Турция в тази насока, тъй като за нас това е рамката, в която трябва да се проведат всички препоръчителни реформи, включително тези за човешките права и независимостта на съдилищата. Нашата позиция е ясна, кристално ясна и така и я формулирахме пред турските власти, че имаме намерение да следим отблизо развитието в тази посока и се надяваме, че те ще бъдат надежден партньор. Според мен това може да се осъществи и освен това да използваме всички инструменти, с които разполагаме, за да подтикнем процеса в желаната посока. Уважаеми евродепутати, господин председател, нека още веднъж да изразя недвусмислено, че това е един от нашите главни приоритети. Благодаря ви за вниманието. Ще слушам с интерес вашите коментари. Благодаря. Благодаря, господин министър. Вие говорихте от името на заместник председателката на комисията, върховен представител, госпожа А Сега давам думата на господин Преда. Благодаря, господин председател, благодаря, господин министър. Искам самото начало да кажа, че говоря като приятел на Турция. Аз не съм политик, който гради кариерата си като се противопоставя на приемането на Турция в Европейския съюз. Но трябва да кажа, че именно като приятел на Турция съм обезпокоен. Обезпокоен съм от арестите, обезпокоен съм от отношението към медиите в Турция. И в момента, когато турските политици искат да се присъединят към Европейския съюз, да градят европейско общество в Турция, Очевидно, сегашните събития а, а, са повод за тревога. И онези, които подкрепят влизането на Турция в Европейския съюз, са най-загрижени. това трябва да бъде алармен а, зов към а, властите в, в Турция. Подкрепям а, а, а, това да продължат преговорите по 23 и 24 глава, като се приемат целеви показатели, с които да измерваме напредъкът на Турция. Вярвам, че ако направим това, ще допренесем към дебата, който в момента се води в Турция по този въпрос. Ще кажа, че Европейският съюз няма да отпрати ясно послание, ако а, не сме а, категорични по отношение на европейските стандарти. Е, трябва да продължат преговорите с Молдова, която е много по-стабилна и много по-напред от Турция. Благодаря. Сега ще дам думата на Кати Пири за две минути. Благодаря, господин председател. В основа на предпредседателна процес е зачитането на основните права. Е, става дума за основните елементи на всяка демокрация. Значи, много сме загрижени от това, което стана миналата седмица на арестите на редица журналисти. В Турция вече е обект на критика по отношение на свободата на пресата и това е още един удар. Арестуваните се обвиняват в неща, и надявам се, че при процеса ще има независимо, прозрачно разследване. И миналата седмица, трябва да кажа, посетих Турция. И много ясно турското правителство показа, че разбира, че са необходими по-нататъчни реформи. Затова приветствам изявлението на правителството, че пред присъединителния процес по-нататъчна демократизация и решаване на кюрския въпрос са приоритети на турското правителство. Но ние сме загрижени от влошеното положение на върховенството на закона и основните права в Турция. Това, че сме загрижени, показва, че, показва, че подкрепяме предпресъединителния процес. Но фактически поводите са в ръцете на турското правителство което трябва да покаже, че желая да се отбележи напредък към демократични реформи. През едните седмици Анкара трябва да ни убеди, че продължава да е решена да се приближи до Европейския съюз и неговите ценности. Предприсъединителният процес е чудесна възможност Турция да развие демократична система с солидни институции в полза на всички в Турция. Но критиката и е, репресиите срещу медиите отдалечават Турция от тази цел. И това тревожи всички приятели на Турция. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на Чарлз Танок. Господин председател, каквито и да са позициите ни, що се отнася до политиката на турското правителство, не можем да си затваряме очите за значимостта на тази страна. Ние знаехме, че процеса на присъединяване винаги ще бъде изпълнен с предизвикателства за една голяма и сравнително бедна страна с културно наследство твърде различно от нашето. Само 33-та глава до сега е отварена и затварена. Е, Турция все така не признава Република Кипър. Идването на власт на Ислямска партия представя нови предизвикателства. Президента Ердоган е, възприема един все по-автократичен е, и теократичен подход. Е, преследва е, прогресивните студенти, е, хвърля обвинения срещу независимите мнения за отклоняване от правосъдието и така нататък. отказва да подкрепи усилията на Съединените щати да бъдат въоръжени кюрдите в Ирак и в Турция, тъй като смята, че заплахата на ислямска държава е по-малка от заплахата на собствения му народ. Можем да се надяваме Турция някой ден да промени курса си, но за сега изгледи няма. Thank you, Госпожа Шаке. Господин председател, нашата мечта е, за една демократична Турция се превърна в кошмар. Аз бях сред критично настроените приятели на Турция, според които процесът на присъединяване би се действал за реформите. Е, реалността обаче сочи обратното. Арестите на журналисти миналата седмица са част от една тенденция Турция на нарушаване от страна правителството на основните права и свободи. Само седмица след като наша делегация на високо равнище посети Анкара, отношенията между ЕС и Турция са слезли на още по-низко равнище. Ердоган на времето беше министър-председател, сега президент и през цялото, през цялото време е, той се стреми да укрепи властта си, е, като е, преследва дори представители на правоохранителните органи. Сега Турция на всичкото отгоре държи световния рекорд по хвърлени в затвора журналисти. Питаме се обаче защо едва сега реагираме. Дали това не е от страх, че Турция може да слезе още по надолу по наклонената плоскост страни от демокрацията, ако евентуално се откажем от по-нататъчно, по водене на, на преговори. При все това лува на вещици е, продължава, преследванията срещу поддръжниците на, на, на, на Гюлен и АКП са само поредния пример за това. И сега всеки ден ставаме свидетели на нови и нови нарушения на върховенството на закона. Има хиляди в Турция, които днес е, е, е живеят страх за бъдещето си. Жени, е, е, научни работници, журналисти, всеки, който е настроен критичен към правителството. Може да си загуби работата, да не получи разрешително за една или друга дейност, да бъде хвърлен в затвора по е, измислени обвинения – докато законът поставя над закона правителството е, и е, неговите е, слуги. Крайно време е Европа да, да каже, че всичко си има край, в това число и по-нататъчното нарешаване на правата на човека, което не може да бъде допуснато. Господин Хаджи Джорджев има сега думата за минута и половина. Благодаря. Проблемът, с който се занимаваме днес, не е изключение не е не са само последните задържания, последните изблици на насилие и потискането на свободата на словото или пък паркът Гези, кипърският случай, който се превърна в казус Бели срещу Гърция. Това са не само тези факти, а и презрението на господин Ердоган за резолюцията на Европейския парламент или пък отношението към жените. Всичко това са примери за това, че не ни бръснат за слива, ако позволите изреза в Турция. Държава, която иска да бъде член на Европейския съюз, трябва да уважава международното право и да зачита правата на собствените си граждани. И следователно, ние трябва да сме строги, скритни и, и ако е необходимо, да санкционираме. Нужно е Турция да следва нашите препоръки. Ако няма заплаха от санкции, обаче опасявам се, че сега резолюцията, която възнамеряваме да гласуваме, ще я сполети същата съдба, както и предходните. Затова е нужно ясно послание от наша страна по повод на процеса за присъединяване на Турция. Крайно време е да се противопоставим на калифата на господин Ердоган. Благодаря. Госпожа Хармс, благодаря. Нека да кажа нещо в началото. Този дебат трябва да не ни отвлича вниманието от главното, а именно, че Турция и Европейският съюз и тяхната обща граница всъщност са изправени пред общи предизвикателства. Имам предвид Ислямска държава и войната в Сирия. Това са предизвикателства, с които трябва да се справяме заедно, както и хуманитарната, хуманитарната катастрофа, която представляват непрекъснатите нестекващи, несекващите емигрантски потоци от Сирия. Сега, това е едно. Друго е, разбира се, че трябва да заклеймим тези хайки срещу журналисти, и среднощни затваряния на е, редакции. Това, опасявам се, може да продължи, ако не се намесим по-решително. От известно време вече правителството гледа на опозиционерите и не само на Гюлен и неговите съратници. Всички са всички са считани за подривни агенти, които готвят пребрат срещу правителството на Ердоган. И това е нездравословно. Не може протеста, породил се в парка Гези и зарядът, който те носят, или пък протеста в Кобане, не може всичко това да бъде единствено и само с интерпретирано като реакция и акция срещу правителството. Малцинствата съществуват, не могат да бъдат игнорирани или поне ние не трябва да го позволим. Благодаря. Вимберг, сега кuvântul пентру... Благодаря. Сега давам думата на госпожа Уинберг за минута и половина. Благодаря. Турция отново потъпква правото за изразяване на мнение. Отново потъпква правата на медиите. Никой, в никоя страна няма толкова осъдени за изразяване на мнение, колкото в Турция. Въпреки натискът, в Турция нищо не се е променило. Свидетели сме на системни нарушения на правата на турските граждани. Става дума за затваряне на журналисти. 66 години затвор е отсъдил турския съд. Има и други присъди на затвор също на турски журналисти поради това, което те казват и пишат. 900 милиона от е, бюджета на Европейския съюз бяха дадени на Турция през 2013 е, в замяна на обещанието, че Турция ще е, подобри своето поведение по отношение на правната сигурност и ще се бори с корупцията. Ясно е обаче, че Турция изглежда никога няма да може да отговори на копенхагенските критерии. Благодаря. А сега думата има господин Салвини за минута и половина. Благодаря, господин председател. Невероятно е как през последните 15 години говорим за това как ще се приближи Турция до Европейският съюз а тя продължава да окупира вече 40 години част от територията на една страна членка. Истинска окупация разрушава, разрушава черкви и какво ли още не е. Не признава геноцидът на тарменците. Аз съм член на група, която призовава за разследване на това клане. Но Турция не е европейска държава. Може да търгуваме с нея колкото искаме, но не. Това е страна, която продължава да окупира. Военна окупация на страна членка на Европейския съюз. Един милион убити. Скоро ще имаме 100 години от арменския геноцид. Даваме им 600 милиона евро годишно на турците. Тоест 600 милиона суха пара. Миналата година, тази година, до година, след 3 години ще продължим да даваме. А какво прави Турция? Арестува журналистите. И трябва ясно да кажем, Турция никога няма да бъде член на Европейския съюз. Точка по въпроса. Благодаря, господин Салвини. Има а, синя карта. А, желание за реплика. Приемате ли? Господин Бенифей, имате 30 минути да зададете въпроса си. Благодаря, господин председател. Исках да попитам господин Салвини следното. Говорихте за Турция. А бихте ли казали същото за Путинова Русия? И тя окупира чужда територия. Какво да кажем за анексирането на Крим? Какво да кажем за а, участието на Русия в а, конфликта в източна Украина. Говорите за нарушение на правата. А какво ще кажете за Русия по този въпрос? Благодаря. Господин Салвини, имате думата за отговор а, мисля, че се шегувате, нали? А, в Крим е, беше проведен референдум, 97,5% бяха, гласуваха, че искат да бъдат част от Русия. Така че приемам това като а, така, един добронамерен а, а, виц а, преди коледа. Какво правим с Русия? Санкции, искаме да, Русия да бъде поставена на колени против нашите собствени интереси. Затова приемам думите ви като шега. А сега ще дам думата на а, господин, госпожа, извинявайте, Ренате Сомер. Благодаря, господин председател. Ограничаването на свободата на изразяване на мнение на печата в Турция не е нищо ново. Това става вече години наред всички критично настроени е, биват подлагани на преследване по законодателство за борба с тероризма, биват хвърлени за трешетките. Това е, е, е дори една карикатура да се появи в някой вестник или в социалните мрежи. Това е достатъчно да им бъде сложен морник. Миналата неделя е забранена една поредна критична публикация. Това, разбира се, противоречи на нашите ценности в Европейския съюз. Свободата на мнение, свободата на словото са от жизнено значение за нас и ние непрекъсно и непрекъсно трябва да повтаряме това на Турция, която от друга страна последователно ограничава тези свободи. Тя не е демократична държава и никой не може при това положение да стане член на Съюза. Турция всъщност не изпълнява критериите за членство, нито един от тях Възпрепятват се, например, е, анкети разследване по обвинение в корупция. Самите е, следствени органи са ограничавани в действията си, уволняват се магистрати. Президент Ердоган, който самият е под подозрение, естествено не може да претърпи всичко това. Тази страна е, е, стремглаво е, се, се връща назад в миналото и ние не можем да го премълчим. Трябва да се отървем от наивността си, от иллюзиите по отношение на тази страна и да видим какви санкции бихме могли да приложим. И накрая, господин председател, ако ми позволите да призова Турския конституционен съд да се заеме с, с, с, с случая, с, с тези последни посегателства срещу правата на човека. Благодаря. Господин Хауит, две минути. Благодаря, господин председател. Никой не е безопасност в Турция. сега, това са думи на един правозащитник, на, на, на, на фронтовата линия. Защо никой не е в безопасност? както Фредерика Магарини и комисаря Хан в своето общо изявление казват, полицията арестува журналисти, представители на медиите и това е несъвместимо с свободата на печата, основополагащ принцип на демокрацията. Правозащитници и просто обикновени граждани, противопоставящи се на правителството, изразяват загриженост от всичко това. Повдига се въпроса дори за независимостта на съдебната система. Тази седмица а, а, бяха отправени обвинения за основаване на терористична организация, стремяща се да, да свали правителството от власт. Абсолютно безпочвени обвинения срещу, срещу а, обвинените лица. А, вижда се, че наистина никой не е в безопасност. Турски правозащитници ми казват, че задържаните всъщност не знаят по какви обвинения ги задържат. Да не говорим за доказателства. Няма обвинителен акт. И това определено противоречи на 5 и 6 член от е, Европейската конвенция за правата на човека, право на е, неприкосновеност и справедлив процес. Турски министр по европейските въпроси ме увери, е, че Турция възнамерява да отстоява върховенството на, на закона. Освен това, Турция, разбира се, се нуждае от антитерористично законодателство предвид особеното и геополитическо положение и ролята и в борбата с тероризма, но ако това води до арестуване на невинни журналисти, на, на, на противници на правителството, то Турция, можем да кажем, само говори за закон, но всъщност не го спазва. И най-сетне, е, е, случаят отново се използва за претекст да се хвърлят всякакви обвинения и заплахи, е, свързани с присъединителния процес. Аз лично не се опасявам от това. Нека резолюцията ни през месец януари категорично недвусмислено заклейми поведението на нещо турско правителство. Нека за това се погрижат нашите докладчици. Благодаря. Имате реплика от господин Фонтолис, ако не възразявате. Господин Танък. Да, благодаря, господин председател. Всъщност, господин Танок отправя репликата. Господин Хауейт, вие сте един от приятелите на Турция. По време на предишния парламентарен мандат вие всъщност основахте групата за приятелство с Турция. На мен ми е много интересно как днес сте особено критичен. Вие бихте ли се съгласили с мен, ако кажа, че ако тези нарушения в Турция продължат, тук в парламента би следвало да направим преглед, ревизия на стотиците милиони пари на европейския данъкоплатец данъкоплатец, които наливаме в Турция. И на какво всъщност бихме направили срещу една страна, която е в процес на присъединяване? И втора реплика има господин Хавет. Може би да, да отговорите след като изслушате и тази втора реплика. Кажете ми, моля ви. Тъй като ни осведомихте за мнението си за Турция по повод на поредното нарушаване на правата на човека и на свободата на, на изразяване на мнение. Как се отнасяте към посегателствата в Гърция срещу е, Златна зора? Нашият председател и други осмина членове е, са хвърлени в затвора по абсолютно фалшиви обвинения. Никой нищо не казва. Една минута, господин Хавец, за отговор. Господин Фантулис, аз съм напълно съгласен с вас, че всяко нарушаване на правата на човека следва да бъде заклеймено по един и същи начин, обективно и справедливо. Онова, което ме притеснява в хода на, на този дебат е, че онези, които са се наредили на опашка да критикуват Турция, си мълчат за други страни. Нека наистина бъдем последователни. Самите ние, защитавайки правата на човека – а, пожелавам а, весела коледа на приятеля си, господин Танък. Наистина, аз съм приятел на Турция и аз с, с, с, с гордост нося а, това звание. Аз бих желал а, Турция да се присъедини към Европейския съюз. При все това, обаче, а, имаме различия в, в, в, в своите становища. Вероятно, господин Танък ще запази своите позиции, независимо от това, което става в Турция. Разбира се, ние не би трябвало да, да, да използваме машата на присъединяването а, а, по повод на случилото се в Турция. Нека заклеймим онова, което става в Турция. Обаче все пак нека помислим разумно как да вървим нататък. Благодаря. Благодаря. Няма да се почувстваме много равнопоставени, ако само на господин Танък желаете весела коледа, нека да помислим, че за всички нас това ваше пожелание. Господин Месершмит е следващия оратор. Много благодаря. Аз бих искал да посоча, че Турция всъщност мами собственото си население непрекъснато. Е да не забравяме толкова бързо. Анкара мами собствените си хора с твърденията, че може да се присъедини към Европейския съюз, дори и ако не се държи прилично и ако не изпълнява копенхагенските критерии. Каква е истината обаче? Европейският съюз продължава да преговаря с Турция дори и в лицето на случващото се. И за това аз мятам, че трябва да прекратим преговорите за присъединяване и да по-скоро да се стремим към техническо споразумения в областта на търговията, развойната дейност или каквото и да било друго, но не и присъединение. Е, е, Луи Благодаря, господин Лю Ярик. Е, Благодаря, господин председател. Господин министр, случилото се миналата неделя в Турция е много подобно на внимателно подготвена хайка срещу журналисти. Задържани бяха е, журналисти, редактори, даже председатели, президенти на медии. И това е всъщност политика на правителството, което удря по всички, които денонсират корупцията. Даже има заплахи за последващи задържания. И затова ние, Европейския съюз, трябва твърдо да застанем против това поведение. Няма демокрация, ако няма критика. Така че не бива да е, се поддавате на натиска на господин Ердоган и трябва ясно да позволите да излезем с резолюция с ясни формулировки. Трябва да престанем да даваме приоритет на търговската и външно-политическата си дейност пред независимостта на правосъдието и свободата на словото. По-скоро обратното трябва да се възползва от влиянието си в държавите, които се считат за наши партньори, за да наложи виждането, че човешките права са с предимство пред пазара. Благодаря. 40 секунди. Благодаря. Ска Келер. Една минута. Благодаря. А, господин председател, това, което става в момента в Турция е зле прикрита атака срещу свободата на изразяване на мнение и срещу пресата. Журналистите биват задържани с абсурдни, полуабсурдни обвинения. Те са обвинени, че са подготвили държавен преврат, например, и други такива абсурдни обвинения. Турските власти се опитват да задушат всяка критика. Но това е нетърпимо в страна, която а, уж има демократични аспирации. Без върховенство на закона, без защита на правата на човека, Турция не може да отбележи никакъв напредък. Ние също сме виновни, защото някои страни блокират присъединителния процес. А Други мислят, че Турция може да се присъедини към Европейския съюз, независимо какво прави. добре би било а, да имаме лостове, с които да накараме Турция да започне сериозни разговори по тези въпроси. Правата на човека и правосъдието трябва да бъдат главното, на което настояваме. Много, това, е, те са много по-важни от единият пазар. Благодаря, господин Кабър. Благодаря, господин председател. Аз се присъединявам към осъждането на арестите на журналисти в Турция и задушаването на свободата на изразяване на мнение. Президентът Ердоган и неговата партия искат да забранят на жените да се смеят по улиците Ердоган подкопава светският характер на турската държава. Сигурно Камалата, Камалата Турк се обръща в гроба. Но в моята страна единствено ЮКИП се противопоставя на влизането на Турция в Европейския съюз. 83 милиона турски граждани а, а ние водим дебат а, за емиграцията, ако, който консервативната партия е глуха. А, иска се всеки да може да търси работа в другите страни. Но ние го, имаме 2 милиона и 800 хиляди безработни. не безконтролната емиграция може само да завреди на нашите економики. А, огромен поток от бежанци идват от Сирия и Ирак през Турция. Турция става портал за бежанците от конфликта в Близкият изток. Ако Турция бъде приятел в Европейския съюз, не можем да спрем тези потоци от бежанци. Искам да уверя колегите, а, искам да им пожелая а, весела коледа, а, весела ханука и щастлива нова година. А сега ще дам думата на господин Синадинус. Господин председател, наскоро Ердоган заяви, че е, няма да търпи никой да го получава на демокрация от Европа. Веднъж един селянин през зимата намерил замръзнала змия, пъхнал я в пазвата си, е, тя е, е, си възстановила и ухапала своя спасител. И Селени наказал, ми тъй ми се пада, защото проявих снисхождение или пожалих е, е, един злодей, един престъпник. Ето това е. Европейския съюз е този земеделец, Турция е змията. И тогава ще си дадете сметка колко нелепо е да се опитваме да пускаме Турция в пазвата си. Е, това е една пълно тоталитарна страна. Тя не, не, не, не зачита правата на човека, на, на държавите, пренебрегва решенията на международни институции. Защо ви изненадва посегателството срещу свободата на печата? Ами, кръвта на протестиращите на площада Таксим в Истанбул все още не е изсъхнала. после ставаме свидетели е, е, на, на всякакви незаконни поседателства до ден днешен. Е, Кипър е окупиран незаконно от Турция. геноцида на, на, на, на гърците в Понтис. Опитите всички немюсюлмани в Турция да бъдат по мюсюлманчини. Вашата търпимост към Турция означава, че просто я насърчаваме. Е, да бъде още по-провокационно настроена и авторитарна. Господин Хокмар има думата за минута и половина. Благодаря. Господин председател, нещата са много прости. Най-напред, нека го кажем. Турското правителство трябва да пусне на свобода всички задържани журналисти и да престане да пречи на свободните медии. Това е вярно, това е факт независимо от мнението ни за европейското бъдеще на Турция. Турция в край на кращата е страна членка на съвета на Европа. Да не говорим, че всички държави по света би следвало да зачитат върховенството на закона и свободата на словото. На второ място, трябва да направим всичко по силите си, за да насърчим прехода на Турция към една модерна е, демократична и правова държава, е, с отворено демократично и равноправно общество, общество на равенството между мъжете и жените. До сега никога никой не е твърдял, че днешна Турция, такава каквато е, може да се присъедини към Европейския съюз. Проблемът е от друг характер. Някои европейци се опитват да затръщнат вратата под носа на Турция, някои турски политици вероятно желаят да видят тази врата затръщната. Господин Ердокан води страната си в неправилната посока. Не само е, като, като я отдалечава от е, е, членството в Европейския съюз, а и от едно демократично и благоденстващо общество. И благодаря ви. И вижте, господин председател, спазих времевия регламент. Отбележете си. Госпожа Валенсиано, минута и половина. О, извинявайте, има... Имаме синя карта, господин Хокмарк. Приемате ли? Господин Малтезе, е, заповядайте. Господин Хокмарк, Имам въпрос към вас. Аз съм от Кипър. Аз съм европеец, член на Европейския парламент и съм от окупираната част на Република Кипър. Позволете ми направо да ви запитам. Предвид това, че Турция не признава Република Кипър, ако Турция не би приела вашата страна, вие бихте ли се примирили с този факт? Бихте ли се примирили с това, че до ден днешен страната ви не е признавана от Турция? И, и дайте да се разберем. Аз съм за европейската перспектива на Турция. Аз подкрепям тази перспектива, но за нас въпросът е въпрос на живот и смърт. Моля да отговорите, господин Хелкмарк. Уважаеми колега, разбира се, въпросът за разделение Кипър трябва да бъде решен. И това е част от е, процеса на преговори. Трябва да се постигнат политически договорености. И това е условие за европейската перспектива на Турция, за присъединяването и към Европейския съюз. Но нека също така не си затваряме очите, че Турция, ако е ориентирана към Европа, ако се държи правилно, тя ще се държи правилно и по отношение на Кипър. А една Турция, която ни обръща гръб и гледа към Русия и, и, и кого ли още не, няма да постъпи така. Затова казвам аз, трябва да направим необходимото да подкрепим положителното в Турция. Благодаря, госпожа Валенсиано. Минута и половина. мерките срещу журналистите в Турция, за да ги наречем с тази дума, трябва да бъдат осъдени, защото това е всъщност посегателство, сериозно посегателство срещу свободата на словото и освен това ни показват, за съжаление, на къде върви Ердоган и на къде води страната. Няма място за опозиция, няма място за протести а пък и риториката, с която си служи правителството на Ердоган, е все по-пълна с нетърпимост. Извинете, из... извинете, Елена, нещо се случва с, с превода. Изчакайте за секунда. Only Greek. Oh, okay. Гръцкият канал. Са, фикс. Is it all right? Сега наред ли е всичко? I think you can е, go on, Заповядайте отново, Елена. От начало ли да започна? Е. Не знам и аз. Кога точно се получи? Продължавам ли? Почвам ли от начало? Какво правя? Започнете, каза председателката, защото грешката, вината е моя. И така, казвам, значи че действията предприяти срещу свободната преса трябва да бъдат осъдени така както всъщност се случва в момента. И не само защото това е посегателство срещу свободата на словото, а и защото ни сочи всъщност, за съжаление, на къде е тръгнал Ердоган и на къде води страната си. Ограничава опозицията ограничава протеста. И освен това, риториката, с която си служи правителството, е все по-пълна с послание на ненавист. Ние, и социалистите и социалистите от Испания, по-точно сме били винаги подръжници на идеята за една европеизирана Турция. Би било хубаво за нас и за Турция за целият този географски регион, който обитаваме заедно. За това обаче трябва да и, и турското правителство да се захване на работа и да разсее съмненията, които могат да бъдат хвърлени срещу европейската му воля. Разбира се, че има начин да се противостои на нежелани явления, но те трябва да бъдат в рамките на закона. Трябва ни, нуждаем се от една европеизирана Турция, но за съжаление имаме чувството, че тя се отдалечава от нас. Благодаря. Господин Демес Макер, една минута. Благодаря. През юни миналата година, скъпи колеги, приехме резолюция тук. В парламента приехме резолюция за репресиите в парка Геси. Гези и за липсата на права на пресата. И днес какво се оказва, че няма напредък, даже по-скоро обратното. Бруталните действия миналата неделя срещу журналистите показват, че правовата държава в Турция страда. Е превърнала се в болник. Журналистите в Турция биха могли да бъдат източници на обективна, качествена информация, но плащат за това удоволствие с затвор. В Анкара всъщност царуват съвсем други закони, които нямат нищо общо с демокрацията. Демокрацията в Турция е просто маска, която си слагат от време на време. Грим, чисто и просто. Благодаря. Благодаря, господин Малтези. Имате думата за една минута. А, благодаря. А, мисля, че от този дебат проличава, че режимът на Ердоган се плъзга към авторитаризъм. Турция има най-голям брой затворени журналисти в света. Журналистите биват затварани, Обвиняват се, че членуват в движението на Гулен. Обвиняват се по религиозни причини, по други причини, затварят се редакции и така нататък. Това, което а, а, беше разкрито по отношение на корупцията в турските власти, се разглежда от тях като тероризъм. Критиката, е, отправена от е, госпожа Могерини към Турция, показва, че е, това, че сме били много меки с Турция, е било грешка. Опитвахме се да използваме насърчение, също така както и мерки, които са мерки на принуда. Председателя го прекъсва, каза времето ви свърши. От преди година вече ни занимава друг случай за корупция по висшите сфери на властта в Турция. Прият бе, прият бе закон за сигурност и веднага след това е, започва хайка срещу група журналисти. Това какво значи? Значи, че има желание за абсолютен контрол на всякакъв вид заплахи. Трябва ясно да се позиционираме ние тук. Разбира се, турското общество има своя интерес и своите характеристики, а е, турското правителство е нещо съвсем различно. Разбира се, че искаме Турция да бъде наш приятел и някога да стане наш партньор. Така че предлагаме веднага да изискаме турския министр на външните работи да дойде да даде обяснение на паритарната, предпаритарната комисия. След това можем да преговорим главите 34 и 35 за да видим до каква степен са изпълнени. Благодаря, преказва, прекратява председателката. Господин Корао, сега. Мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. 24 журналисти са били арестувани от турската полиция, защото са разсърдили турското правителство, разкривайки многобройни случаи на корупция. И е, критикуваме министър-председателя и президента за, тях, за потискането на всякакви дисидентски гласове в Турция. биват потискани е, журналистите и арестувани, защото разкриват по телевизията, пък и във вестниците, корупция сред е, хора близки до управляващите среди. Бяха взети мерки срещу висши полицейски служители, които се смятат, че са близки до Гюлен. Също така е, Twitter е, и други е, социални мрежи е, се смята, че са инструменти за подкриване на властта в Турция. Очевидно всичко това нарешава европейските норми и стандарти, нормите на Европейския съюз, към който Европ... Турция иска да се присъедини единственият начин за прекратяване на тези антидемократични действия ще бъдат економическите санкции. Господин Сарано. Очевидно Турция не е демократична страна. Турция е полицейска държава. Нищо а, а, не може да спре Ердоган, който а, затваря журналисти. Водим преговори с Турция и аз като член на делегацията за Турция предлагам две решения. Първо, край на либерал, либерализирането на визовият режим и второ, прекратяване на всякакви преговори за влизане на Турция в Европейския съюз. Благодаря. А, господин а, Парес, за минута и половина. Госпожи и господа, госпожи председател, господин министр, както изглежда тази, тази дискусия обединява и привържениците и противниците на членството на Турция в Европейския съюз. Наистина трябва да бъдем загрижени от действията на турското правителство, както изглежда то клони все повече и повече към Русия и в страни от Европейския съюз. Обаче трябва да разграничаваме турската държава, турското общество и турското правителство. И ако се отнасяме крайно отрицателно, ако бихме се отнесли, както предлагат някои от нас тук, до прекратяване на преговорите, налагане на економически санкции, всъщност оставяме без подкрепа една много голяма част от турското общество, което е демократично настроено, проевропейско. Милиони са турските граждани, които споделят нашите ценности. И аз бих потърсил инструмент да повлияем върху турското правителство. Като най-напред трябва да помислим как по-целево да насочим предприсъединителната помощ за Турция. На второ място, следва заедно с госпожа Могерини и с господин Хан от Европейската комисия да потърсим съвместни решения. А и ние сме допускали грешки. Като затворихме двете глави в преговорите с Турция, всъщност се отказахме от по-нататъчно въздействие върху турското правителство по тези въпроси. Благодаря. Господин Бощинаро, за една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин министър. Уважаеми колеги, нещо, което не подлежи на съмнение свободата на печата. Това е наша съществена, основополагаща ценност, както и на всички демократични държави. Арестите от тази седмица са недопустими, не могат да бъдат приети, тъй като поставят под въпрос за читането на тези права и свободи в Турция. Нашите отношения с Турция като страна кандидатка следва да бъдат откровени и прями ние, социалистите и, и демократи, запазваме своята привързаност към разширяването на Европейския съюз с присъединяването на Турция. И тъкмо за това е важно едновременно да се говори и за напредъка, и за препятствията, за недостатъци. Не за пръв път ставаме свидетели на посегателства срещу турския печат. И разбира се, сме разтревожени от влушаването на положението през последно време. Впрочем, аз призовавам а, а, господин Ердоган да се окаже на висотата на своята отговорност като ръководител на Турция. Господин Шолц е минута и половина получава думата. Благодаря, госпожо председател. Събитията в Турция са меко казано тревожни. Режимът на президента Ердоган нанася удар след удар срещу журналистите. Аз като източно германец имам нюх за това Веднага отчитам появата на произвола и това е произвол. Такава държава би ли могла някога според вас да бъде член на Европейския съюз? Няма върховенство на закона, няма човешки права. Демокрацията не значи просто да гласуваш всеки две години и междувременно си правиш каквото си искаш. Не, демокрацията значи, че държавата и обществото се водят от принципи като плурализъм и демокрация. С задържането на тези журналисти всъщност отново виждам истинското лице на Ердоган и по-скоро виждаме гърба му, защото се отдалечава се повече от Европа. Спомняме си сцените на битите протестиращи в парка Гези и сега се получава ново издание на същото. Изглежда, че Ердоган си мисли, че Европейският съюз и международната общност ще му, ще му дадат да си развява байрака колкото иска. Следователно, Федерика Мугерини трябва да е, покаже ясно, че сме способни да прекратим преговорите. Благодаря. Много благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, ако обърнем поглед назад, ще видим, че през септември 2005 година турско-европейските отношения отбелязаха връх с започвам с началото на преговорите. И години по-късно се случва хайка срещу журналисти, задържане без каквито и да било доказателства, само по подозрения. И за това, скъпи приятели, скъпи евродепутати, можем да твърдим, че на времето Турция се, се опита да изпълни приоритетите за членство, дори отбеляза економически ръст. Това през последните години съвсем не е така обаче. И от тук се обръщам към турските власти с молба да се върнат на набелязания път. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Страна, която е, арестува журналистите по този начин, не може да бъде членка на Европейския съюз. Мисля, че всички сме съгласни с, с това. Исторически погледнато, Турция е единствената страна кандидатка, която не само не напредва, а так му напротив, върви назад. Това е нещо ново за Европейския съюз и ние трябва да видим как да реагираме. Защото Необходимо е категорично да осъдим това, което става в Турция. Необходимо е да действаме. Затова призоваваме Европейският съвет да замрази или съкрати средствата, които се отпускат на Турция по предприсъединителните фондове. Защото либералните, демократичните сили в Турция се нуждаят от подкрепа. Мислите ли, че е възможно да използваме предпресенителните фондове, за да изпратим ясен сигнал към Турция? И мислите ли, че онези в Турция, които вярват в европейските ценности, трябва да получат по-ясна подкрепа? Господин Андролатис, имате думата за една минута. Подкрепям осъждам опитите да се сложи наморник на пресата в Турция. Основните права, свободата на изразяване на мнение, демократичните права трябва да бъдат зачитани. Затова е, изразявам моята голяма загриженост по повод на тези действия. Това е потъпкване на правата на човека и на законността. Миналата година, знаете, как е, брутално бяха разгонени демонстрантите от центъра на Истанбул. Очакваме повече от е, турското правителство в борбата с е, ислямската държава. От, същото се отнася и за Кипър, окупиран от турските воени. А днес обсъждаме още едно нападение срещу пресата и други медии в Турция. Очевидно Ердоган води Турция все по-далеч от ценностите на Европейския съюз. Господин Телхарос, някои може все още да хранят иллюзии, на Турция не е демократична държава. Системното нарушаване на правата на човека на милиони, е, посегателството свободата на печата, е, окупирането на част от Република Кипър са все доказателства е, за противното. И наскоро извършените арести за поредното потвърждение. Фактически е, Ердоган напълно сериозно е казвал преди изборите, че ще смаже всички, които му се противопоставят. Онзи ден каза Турция да не му, Европейски съюз да не му се бърка в работата. Такава Турция няма място в Европейския е, съюз. Е, така че е, целият процес на присъединяване, в това число финансовата помощ, следва да бъдат спрени временно, поне докато Турция не засвидетелства, че е готова да зачита нашите, нашите ценности, правата, които защищаваме ние следва самите всъщност да отстояваме собствени си ценности, прочем в Кипър, така както в Украина. Ако не го сторим, ще бъдем осъдени самите на опадък. Благодаря. Следващият оратор. Зачитането на основните или накърними човешки права през последните две години по-точно много западна. Последният епизод миналата седмица е просто още една иллюстрация, още една иллюстрация от книгата, на, в която се пише историята на съвременна Турция и в която, за съжаление, корупцията се шири. и Има съмнения за независимостта на съдебната система и журналистите са под натиск, политическата свобода също е заплашена. Какво трябва да направим ние с оглед на всичко това? Трябва да заклеймим събитията от миналата седмица. Трябва да използваме възможността си да окажем влияние не само върху правителството, а и върху бъдещето на Турция. Това е ангажимент и отговорност, като носим не спрямо правителството, а спрямо гражданите на тази държава. Благодаря. Господин Руас, за една минута. Благодаря, госпожо председател, господа министри, уважаеми европарламентаристи. Що се отнася до споменатите събития, Разбира се, че започваме да се съмняваме дали изобщо има свобода на пресата в тази държава, дали изобщо има правосъдна система. А правосъдната система и нейната независимост са един от основните стожери на европейската демократична система. Турция е държава кандидатка за присъединяване. Очевидно е, значи, че трябва да изпълнява всички тези принципи. И за това, уважаеми господин Дела Ведова, надяваме се, че ще продължите да работите по два досие и да видите точно как се развиват събитията и какви са конкретните обвинения, предявени пред всеки един от задържаните граждани. И накрая в заключение искам да кажа, че противно на твърденията на господин Ердоган, това е наша работа. Благодаря. Господин Кристофоров. и Туркия όλα αυτά τα χρόνια μας απέδειξε През всичките тези години Турция <coughs> ясно показва, че в едно единствено нещо е последователна. А именно пренебрегването на всички наши резолюции, на всички наши позиции и е, в системното нарушаване е, през годините на правата на човека, не само в Турция, а и отвъд нейните предели. Е, това е една държава, не зачитаща международното право, с експанзионистски, агресивни намерения по отношение на всичките си съседи. И това се оказва възможно, впрочем, защото е толерирано от всички. Турция няма да бъде убедена от нашите резолюции. Ако не приемем санкции, това, това всъщност трябва да направим. В крайна края ще става въпрос за собственото ни достоинство, за собственото ни е, уважение, самите нас. И какво? Поредната дискусия. Без какъвто и да било резултат. Ако, ако не тръгнем към санкциите. Е, Турция има пълната възможност до сега чрез действията си да докаже е, своята проевропейска е, е, перспектива. Нищо подобно обаче. Вземат ни парите и ни вземат за глупаци. Господин Ердоган се държи провокационно, казва да си гледаме работата. Добре. Тогава <laughs> ние пък ще решим днес да наложим санкции. Това е единствения език, който разбира господин Ердоган. Инак и за напред Ден след ден ще ставаме свидетели на все същото. Благодаря. Спонтанни изказвания. Благодаря, госпожа председател. Бих искал само да отговоря на някои неща, които казаха колегите от Гърция с основание е, е, някои от тях. Е, някои обаче от независимите депутати тук се опитва да налагат тясно националните си виждания и интереси, което, мисля, прекрачва рамките на добрия тон. Да, наистина, нарушаването на правата на човека не може да бъде толерирано. Европа следва да подкрепя само онези страни, които споделят нашите ценности. Турция като страна кандидатка заслужава да получи ясни послания в това отношение от съвет. Госпожа Моритей. Да, заповядайте, вие сте. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Тези, тези посегателства, полицейските хайки, е, арестуваните 24 журналисти, е, в това число главният редактор на, на Заман, е, ръководителя на, на един голям телевизионен канал, следва да бъдат коментирани, наистина. И трябва да заявим, че Турция неотложно след да направи необходимото за е, възстановяване на основните права и свободи. В това число свободата на, на, на, на медиите, независимостта на съдебната система, справедливия процес. Всичко това е прогласено е, в самата турска конституция и, и, и тези действия, както заяви върховната представителка и господин Питела, са абсолютно несъвместими с свободата и демокрацията. Те са в разрез с ценностите и стандартите, които изповядва Европейския съюз. А нали Турция иска да се присъедини към Европейския съюз? Една модерна демократична страна, която желая да се присъедини към европейското семейство, да върши такива неща, това просто няма да мине. Господин Мария, с минута. Госпожи, благодаря, госпожо председател. Турция се държи по начин, по който винаги се е държала. Нарушава човешките права, демократичните права на своите граждани и на малцинствата. И освен това, е, всъщност нанесе погром на журналистите и на средствата за масово осведомяване. Това означава още веднъж, че няма гаранция за демократичните ценности на Европа в Турция. Когато даден режим не е демократичен, това хвърля е, отражение и върху външната политика. Тър, Турция следва агресивна външна политика спрямо Гърция. Моята държава винаги, когато Гърция се опитва да наложи международните правила на морското право. Турция продължава да прави петролни проучвания и сондажи близо, в близост на нашите граници и ние изискваме незабавно да прекрати тази практика. Благодаря. Алези, месье. Приемате ли синя карта? За 30 секунд. Имате 30 секунди. Благодаря. Само да попитам моят много уважаван колега дали няма да бъде по-добре, ако ние Европа активно се произнесем спрямо Турция. Аз даже не мога да си спомня колко време отнеха преговорите на Гърция с, с Европейския съюз. Но тук определено смятам, че допускаме грешка за това, че не отваряме преговорни глави в процеса с Турция. Не смятате ли вие, че е по-добре да действаме активно, а не да чакаме? Благодаря. Заповядайте, господине, за отговор 30 секунди. Скъпи колега, Турция показа, показва всъщност от десетки години, че не спазва нито международното право, нито демократичните права. И така всъщност Европейският съюз има вече право, крайно време е вече да отхвърлим тези практики, като, например, заплахата към съседни държави и окупиране на територии. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Чудо се, Защо а, действаме като че ли сме изненадани от а, това, което става в Кипър? Турция окупира Кипър, напада а, кюрдите, нарушава основните човешки права, трябва да бъдем съвсем ясни. Ако Турция иска да влезе в Европейския съюз, тя трябва да уважава неговите ценности. Не може тя да иска от нас да приемем нейните принципи. Като говорим за Турция, като го казвам Турция, имам предвид режимът на Ердоган. Това е неосмански режим във всичките си прояви. Разбира се, че искаме Турция да бъде част от Европа, но стига да уважава нашите ценности. Благодаря. Господин Джамбаски. Председател, уважаеми колеги, за никой който се интересува и се занимава с турция не е изненада това което се случва в последните дни. практиката да бъдат нарушавани човешките права да бъдат затваряни журналисти да бъде лишавано журналистическото съсловие от свобода на словото е стара практика на режима на реджеп тайип ердоган на давутоглу и на тяхното цяло правителство. само ще ви напомня че партията на ердоган е неоосманистка бори се за възстановяване на османската империя първоначално в икономическите а вероятно и в политическите граници многократно тук стана дума за това как турция все още е окупирала кипър как подкрепя хамас в палестина как подкрепя ислямска държава срещу кюрдите в гражданската война в сирия и тази в ирак. от режима на ердоган от режима на давутоглу може да се очаква само едно насилие върху свободата на словото отнемане на права и на свободи. това не са демократични режими и ако ние желаем да защитаваме ценностите на европейския съюз такива каквито твърдим че те са би трябвало да поговорим и да помислим наистина за санкции за това поведение на турция. благодаря ви. Господин Касталдо, една минута. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж, за съжаление, съм принуден да, да изража прискърбие към слушащото се, по отношение на слушащото се в Турция. Повече от 20, 24 е, на 27 по различни сведения са арестувани. Е, движението голям е, е обект на, на гонения. Нещата датират още от 99-та година. Много противници на правителството в Турция е, стават все по-често жертва на посегателства. За съжаление, действията на е, истанбулското правителство е, отдалечават Турция от европейската интеграция. До кога ще говорим само, без да вземем мерки? Благодаря, господин Мавридес, една минута. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Благодаря, госпожо председател. За една минута ще се опитам да ви предложа един кратък анализ. Тук имаме два подхода в парламента. Единият е да отправим категорично послание към Турция, да настояваме за определени неща. Другият подход е да запазим контактите с Турция, да отваряме глави в хода на преговорите, така да, да дадем възможност на, на Турция да се поправи, така да се каже. Впрочем, аз адресирам а, думите си и до Европейската комисия. Но а, тези наши подходи не са важни. Важно е как Ердоган ще а, тълкува, как ще разбере а, нашата позиция. А, проявата на, на добра воля към Ердоган се тълкува от него като приемане, едва ли не като е, награда за неговата политика. Значи какво? Държим се благосклонно, благосклонно към един авторитарен режим, това ли искаме? Ако не, нека да се придържаме към първия подход на строгите санкции. Господин Капуто, последен от спонтанните. Правителството в Анкара арестува журналисти и да опуска огромна грешка. Това единствено ще засили опозицията срещу правителството в страната. Тези арести противоречат на свободата и демокрацията, на европейските ценности. Ако Турция наистина желая да се присъедини към Европейския съюз, не може да си позволи такова поведение. Една модерна, устойчива демокрация, която се стреми към Европейския съюз, не може да си позволява хайки срещу журналисти повече от 70 журналисти вече в Турция са зад решетките, това число кюрдски журналисти, обвиняват ги в тероризъм. Те имат неотменимото право на справедлив процес, на което се посяга е наистина но това, което става в е, Турция, я води в неправилната посока в страни от Европейския съюз и ще има отрицателни последици за економическото сътрудничество с ЕС. И Съюза трябва да бъде твърд в своята реакция. С това приключваме е, е, изказванията от депутатите. Нека чуем господин Делаведова. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички европарламентаристи, които взеха отношение в този дебат. Благодаря ви и за целенасочените и своевременни изказвания, както и за ясно заявеното безпокойство. Безпокойство, което разбира, което разбира се, че има причини. Добре бе, че успяхме да намерим време да проведем този дебат по повод на последните събития, за да изявим недвузначно отношението си към тях на нашите турски партньори. Разбира се, трябва да се произнесем ясно за защитата на правата, на свободата на словото на мисълта и на сдружението. Няма демокрация без такива права. Турция е един от наш, е нашите главни партньори, с които договаряме присъединяване. Следователно, трябва да можем честно да говорим с този партньор. Както каза председателят, президентът Шулц, взаимоотношенията ни с страните на кандидат, кандидатки трябва да бъдат честни, откровени и прями. По повод на финансирането, разбира се, това е въпрос, е, заслужаващ особено внимание. Ние не финансираме турският бюджет а по-скоро финансираме асоциации, неправителствени организации, които се борят за човешки права и са правозащитници по принцип, чрез инструмента за защита на човешките права и предприсъединителните инструменти. И в момента точно с това се занимава Европейската комисия. Как това финансиране да бъде по-ефикасно? Иска всъщност да кажа, че финансирането на глава от населението е най-низко за Турция, в сравнение с другите държави членки. Разбира се, че процесът трябва да се задълбочава и трябва да следим отблизо консолидирането на демократичните реформи. Глава трета се занимава точно с тези въпроси и е в центъра на нашето внимание. Това е пътят, който сме се начертали и смятам, че трябва да го следваме. Благодаря.